Съветът е поискал да се приложи спешната процедура съгласно правил 154 от правилника и то по следното предложение. Предложение на съвета за регламент, който да изменя регламент номер 150 от 2000, 2000 година за изпълнение на решение 2007-436 Евратум, системата за собствените ресурси на европейските общности. Това е един много важен и актуален въпрос, т.е. да се види по какъв начин държавите членки трябва да внесат своите вноски към европейския бюджет. Утре в 9 часа ще бъде гласуването. Съгласно правил 105 алинея 6, председателят на съвета на председателите на комисиите съобщи следното, че ем,